Chers collègues, merci de gagner votre place. Драги колеги, моля заемете местата си. Започваме второто съвместно заседание на двете комисии по проекта е, за бюджет на еврозоната. Съдокладчик Перванж Берез, е, която е съдокладчик заедно с Раймер Бьога, ще дойде след няколко минути. Искам да изразя признание за двамата съдокладчици, които са готови да представят проекта си следващата седмица. Ще ги слушаме и след това ще дадем думата на докладчиците в Сянка, на Комисията по економически и парични въпроси и на Комисията по бюджета. Думата има Рамер Бьоге. Благодаря. Уважаеми председатели, скъпи колеги, Проведохме изслушване, след което изготвихме и втория работен документ. В документа взехме предвид казаното по време на изслушването, както и позициите на докладчиците в сянка на политическите групи. Нека направя първо една принципна бележка. Тази седмица Марио Монти даде интервю. Ще цитирам неговото изказване. Опасява се, че комбинацията от морално корумпирани национални политики, брюкселски структури и външни кризи може да доведе до разпад на еврозоната. Доколкото си спомням, Марио Монти никога не е правил толкова радикални изказвания. Мисля, че в случая е прав. Въпросът за ценностите и принципите, които ни свързват за това дали продължаваме да стоим зад учредителните договори, дали в достатъчна степен ги спазваме или в някои части на Западна Европа сме се плъзнали по плоскостта на националистичния популизъм. е повод за загриженост. Обсъждаме възможността за създаването на бюджетен капацитет за еврозоната. Тази тема неизбежно ни навежда на въпроса какво можем да предприемем при така създалото се положение. Прекалено дръско ли е да заявим, че именно защото политическата ситуация се променя по начина по който се променя Именно защото немалко граждани, тъй като са загрижени във връзка с положението, в което лично те се намират, свързват Европа с определени проистичащи от глобализацията проблеми, гледат на Европа като част от грозящата ги глобализация, а не като част от решението на проблема, следва да единствено да следваме събитията, да реагираме или активно да работим за намирането на решения, които да доведат до устойчиво стабилизиране на Европейския съюз. Това е един основен въпрос, който трябва да си поставим и в случая, когато обсъждаме въпроса за стратегията си. Основателно е да заявим, че трябва да предприеме множество малки стъпки, които да ни доведат до целта. Но основният въпрос при така създалата се ситуация е дали имаме достатъчно време за това. Свидетели сме на цяла поредица от кризи цяла поредица от успоредни кризи, на които не съм бил свидетел в политическата си кариера до сега. Това допълнително осложнява положението. Но ако сега не предприемем нищо, то след две до три години вероятно ще трябва да помислим за създаването на изцяло нови структури, тъй като настоящите ще са се разпаднали като се има предвид всичко това, онова, което ще предприемем съвместно, може би няма да бъде посрещнато особено ентусиазирано от всички държави членки. Въпреки това, трябва да действаме заедно. Във втория работен документ са засегнати редица въпроси, по които бих искал да вземат отношение изказващите се от името на политическите групи. Защо е необходимо създаването на бюджетен капацитет за еврозоната? Преди да говорим за създаването на такъв бюджетен капацитет, според мен трябва да обсъдим и въпроса за инструмента, с които разполагаме в момента. По линия на структурните фондове, на Кохезионния фонд, на Фонда за стратегически инвестиции, на Фонда за развитие на селските райони. Достатъчни ли са тези структури или трябва да направим повече в името на растежа, заетостта и устойчивостта? Необходимо ли е в по-голяма степен да обвържем тези си действия с препоръките по страни, за да бъдат по-ефикасни? Мисля, че трябва да направим това, ако искаме по-нататъчните ни действия да бъдат възприяти. По въпроса за функционирането на тази на този бюджетен капацитет, искам категорично да изясня нещо, по което госпожа Берес и аз сме на едно мнение. Става дума за вътрешния пазар и едината ни валута – еврото. Унези държави, които в момента не са в еврозоната, в един момент ще се присъединят. За това са ни необходими и общи инструменти. Необходими са ни общи инструменти, тъй като преследваме общи цели, обвързани сме от едни и същи учредителни договори. Тоест между нас няма разделителни линии. По инструментите, за които говорих с правомощия за вземане на решения, се ползва Европейският парламент. Бюджетният капацитет за еврозоната ще бъде с допълващ характер, но както и да го оформим, ще имаме проблем. Има проблем с доверителните фондове. Създават се паралелни бюджети, които преследват същите цели като кохезионните и структурните фондове, но това е свързано с големи рискове. Защо? Защото въпросът за това в какъв размер следва да се предоставят субсидии за инвестиции или за общественото финансиране, което не е толкова голямо значение, като се имат предвид лихвените проценти. А, не това е въпросът. Въпросът се свежда до доверието, както е казал преди много години Лудвиг Ерхард, основателят на социалната пазарна економика в Германия. Економиката се свежда до доверие. Много бързо можем да предприемем промени, за които не са необходими промени в договорите. Има някои интересни предложения, като това на професор Оксан за системата на обратно застраховане. Има също така и предложение за съвместно участие на принципа на справедливостта. Така няма да се стигне до безкрайни дискусии за изменения на договорите. Трябва незабавно да започнем с тези действия, като направим необходимите промени и корекции. Да се спрем за момент върху Европейския механизъм за стабилност. Защо никой не говори по този въпрос за механизма за подпомагане на платежния баланс? Той вече бе използван в миналото по време на петролната криза. Използва се също така и за страни извън еврозоната, съгласно член 143. При създаването на този механизъм наивно вярвахме, че този няма да ни е необходим за страните от еврозоната, защото всичко ще е наред. След това се позовахме на член 121, алинея 2. Парламентът бе изтласкан в страни. Взе се решението за Европейския механизъм за стабилност, който бе финансиран с 60 милиарда. Така се изчерпа потенциала по горната граница на МФР парламентът и не бе включен в процеса, с което бяха подкопани правомощията. По-нататък коригирахме това по време на бюджетната процедура. Сега механизмът за стабилност се основава на междуправителствено сътрудничество. Такова решение бе взето на времето, тъй като нямаше друга възможност. И така се стига до промени, които се отразяват отрицателно върху общностния метод. Не искам да кажа, че общностния метод е единственото и най-доброто решение. И при него се стига до конфликти. Но мисля, че може да се ползва и Международния валутен фонд. В Азия има валутен фонд, в който правят вноски отделните държави от региона. Правят ги, за да се подпомагат взаимно по време на кризи. Можем да създадем такъв фонд и паралелно с него да ползваме и Международния валутен фонд. Неодавнашната финансова криза показва, че може да се създаде на основата на механизма за стабилност и Европейски валутен фонд. За целта са необходими конституционални промени. Във връзка с това трябва да поговорим за въпрос, по въпроса за общо европейски фиск, за економическото управление, както и за други промени. Трябва да обсъдим и въпроса за това, че създаването на такъв общоевропейски фиск налага и необходимостта от процедура за обявяването в несъстоятелност на отделни държави. Това ще е крайна мярка при положение, че някои държави постоянно не спазват правилата и от това проистичат рискове за други. Трябва да се запитаме и в какъв размер трябва да е този бюджетен капацитет, за да се неутрализират евентуални сътресения. Има и още един въпрос, по който има положителни промени, постепенни положителни промени на ниво съвет. Филип Майштат, например, наскоро каза, че при затворени врати се набира все повече подкрепа за програмите за финансово подпомагане на страни в затруднение и условията по тях. Тези програми могат да бъдат обвързани с общия бюджетен капацитет, но нека за сега не обсъждаме по този въпрос. Нека не обсъждаме и въпроса за размера на капацитета. Това трябва да се доуточни в бъдеще с съвета и комисията. Това бе всичко от моя страна. Малко изпреварващо, може би, тъй като не се съгласувах с съдокладчицата си. Перванш Берес. Благодаря. Думата има Перванш Берес. Благодаря, господин председател. Извинявайте за закъснението. Имах проблеми в Париж. Съдокладчикът представи много от въпросите, по които работихме, след като ни възложихте тази сложна задача за бюджета за еврозоната. Ние заедно проведахме редица консултации и слушванията, които организирахте като председатели на двете комисии, хвърлиха изобилна светлина, особено върху участието на Европейския валутен фонд, ролята на Централната банка. Мисля, че всичко това хвърли достатъчна светлина. Като Раймер биоге, аз не мога да не обърна внимание на контекста, в който работим. Набратим се, че въпроса за бюджет за еврозоната е нещо, което се очаква и то стана ясно в проекта на комисията през 2012 година. Всички последващи анализи говорят за този отсъстващ стълб в Европейския валутен и економически съюз. В момента много учени работят по въпроса, натрупана е и доста литература и е много трудно да представим в е, изчерпателен вид е, целия контекст. Като Европейски парламент ние трябва да направим разграничение между економическите разсъждения и политическия реализъм и политическата осъществимост. Нашата работа трябва да намери баланса между двете. Този доклад на Европейския парламент е, не идва от нищото, той, е, той надгражда върху е, други дейности. Е, помните, имаше доклад за економическото управление, там се говори за недостатъците на валутния економически съюз, отсъствието на критерии в областта на инвестициите. Днес този доклад ще бъде разгледан в пленарна зала през есента, ако всичко върви добре. Европейския съюз трябваше да реагира след референдума, ще трябва да реагира след референдума в Обединеното кралство, какъвто и да е резултата там. Е, има 19 страни, които са членове на еврозоната, 7, е, които не са, но ще влязат и 2, които имат е, опт-аут. Има разлика между различните категории страни. Ние не пренебрегваме работата, свършена в комисията АВКО. Доклада Брок Бресо там се обсъжда дейностите, които могат да се извършат в съответствие с договора и освен това договорът ги е върховстат отвъд разпоредбите на договора. Аз мисля, че, както каза Раймер Бьоге, ние трябва да съсредоточим вниманието си върху четири въпроса, както е записано и в работния документ. Първият въпрос е, има ли нужда от бюджет за еврозоната? Този въпрос вече е зад нас. Но, но защо? За да отговори на какви недостатъци в Европейския и валутен съюз. Даваме си сметка, че аргументацията почива на три стълба. Първо, функцията, когато създадахме Европейския механизъм за стабилност, т.е. способността за поемане на асиметрични шокове в еврозоната, ние идентифицирахме ясно е, и симетричните шокове. Има и една трета функция, свързана с сближаването или конвергенцията в еврозоната. Всички проучвания от 2008 година показват, че сближаването на економиките, което се приемаше за даденост в еврозоната, се оказва, че не може да се приема за даденост е, имайки предвид изискванията на пакта за стабилност и различното отражение върху различните държави членки. Друг въпрос. С какви инструменти разполагаме и как е, да използваме бюджета? Очевидно има нужда от публични и частни инвестиции в еврозоната. Имаме нужда от инструменти за сближаване или конвергенция. И може би тук трябва да потърсим възоснова на дейността, извършена от вас, господин председател, когато с Гивен Хофстат и Елмар Брок работихте по кодекса за конвергенцията. Трябва да видим как можем да излезем извън рамките, които ни притискат днес и какви да са критериите за конвергенция при присъединяване към еврозоната. Има и економически доводи, които са много убедителни. Създаването на автоматичен стабилизатор в еврозоната. Идеята е да се предвиди минимална компенсация за безработица в еврозоната. От економическа гледна точка – Това е доста убедително и възниква въпроса за политическите условия, при които ще се реализира тази идея. Следващият въпрос е от откъде ще дойдат финансовите средства за попълване на бюджета на еврозоната. В хода на нашата дейност с Раймер Бьоге установихме, че има един интерфейс, който ни дава възможност да поясним нещата. От една страна дебата, който се води за преразглеждането на многодишната финансова рамка. Тази рамка е приложима за 28 държави членки. И ако искаме да разговаряме за бюджет за еврозоната, е много трудно да използваме тази рамка като основа за дискусии и действия в еврозоната. Оче... Очевидно, когато преразглеждаме а, многодишната финансова рамка, трябва да държим сметка. Структурните фондове са необходими за 28-те държави членки извън бюджета на еврозоната. На този етап не са взети решения но можем да очертаем някои идеи. Първо, еврооблигациите, независимо от трудния контекст, възможността, възможността за специфични собствени средства. Проведахме изслушване с Централната банка по инициатива на някои колеги Идеята беше в бюджета на еврозоната да се вле част от печалбите на ЕЦБ. И накрая Европейския механизъм за стабилност. Виждаме, че той дава повод на редица критики по отношение на връзката му с бюджета на еврозоната. Винаги сме настоявали за общностния подход в Европейския механизъм за стабилност. Но без съмнение трябва да държим сметка за потребностите на пазара, за да финансираме резервния стоп на Банковия съюз. Последният въпрос е свързан с управлението. Раймер Белге говори пространно по този въпрос – но ние споделяме няколко идеи. Не може да има демократично управление без а, активно участие на Европейския парламент, който е парламент на еврозоната и трябва да извлече пулките от миналото. В миналото а, не беше решение се взимаше само с консенсус. ние трябва да предприемем инициатива, каква, имайки предвид, че не бива да допускаме ситуацията, която съществуваше до сега. Вторият елемент е свързан с управлението на бюджета на еврозоната – винаги сме говорили за министър на финансите. Той беше гласуван от парламента. Мисля, че ние трябва да помислим за междинни формули, за да убедим унези, които от които зависи до голяма степен, това са самите министри на финансите. И тук трябва да преразгледаме връзките с Европейската Централна банка. И последно, нашата собствена организация. В Комисията по конституционни въпроси колегата Рангел анализира възможностите да използваме системата, създадена за надзор в банковият сектор и да я приложим към парламентарната дейност. Аз мисля, че това е идея, която заслужава да бъде разгледана отблизо. Председателят, сега ще дадем думата на докладчите в сянка, които ще разполагат с по две минути. Господин Моресан е първият. Благодаря. Искам да благодаря на двамата съдокладчици за това, което са свършили по изготвянето на двата работни документа и за изслушването, организирано през март. Основният въпрос, който трябва да изясним, е защо ни е необходим фискален капацитет. Според мен, трябва да се подобри по този начин устойчивостта на економиките, за да могат да устоят на нови кризи защото сигурно ще ни удари следващата криза. Ние не знаем кога и откъде ще дойде тя. Затова нашите економики трябва да са предварително подготвени и можем да използваме за целта като инструменти структурните реформи и в доклада на четиримата председатели се съдържа добра основа по отношение на бюджетния капацитет на еврозоната. Ние трябва също да разгледаме препоръките за отделните държави. Какво трябва да направят отделните държави е ясно, но за съжаление не всички предприемат е, необходимите мерки. Аз е, считам, че това може да послужи за добър инструмент за прилагането на практика на препоръките. Относно връзките между членовете на еврозоната и тези, които са извън нея. 19 са сега членовете на еврозоната, останалите, с изключение на две държави, имат задължението да се присъединят към еврозоната. И ако това предстои в средносрочна перспектива, тези, които трябва да се присъединят, трябва да имат възможност да се присъединят и към този бюджетен капацитет. Трябва да обмислим също колко политически разумно е да се предвиди като размер този капацитет, да се използват съществуващите институции, като Европейския механизъм за стабилност, също Европейската инвестиционна банка и други. И ние трябва да се подготвим още сега, за да се справим с следващата криза. Благодаря. Следващият оратор. Господин Танк, искам да благодаря на двамата съдокладчици. Аз споделям безпокойството изразено от Бьоге. Ние сме в сериозно затруднение, нямаме обща политика, нямаме общ инструмент и това означава, че рано или късно може да се разпадне еврозоната. Поради политическите ограничения ние трябва да започнем още сега подготовката за следващата криза. Какво ще стане, ако сме в затруднено положение? Какво, как можем да излезем от калта? Трябва да се помисли за следващата криза още сега. Ние се нуждаем от а, това банковия съюз а, да бъде завършен. Освен това да се възстанови капацитета на държавите да прилагат стабилизиращи политики, защото в противен случай ще има симетрични и асиметрични трусове, които ще заседнат европейската економика. Има също да твърде високи нива на дълга, които дестабилизират ситуацията. Аз считам, че ние трябва да си заложим целите още в самото начало. Какви стабилизиращи политики могат да се предвидят? Радвам се, че докладчиците търсят възможности да се стигне до общ инструмент в рамките на бюджетната рамка на Европейския съюз. Това е изключително важно. Така ние ще е, имаме възможности за упражняване на контрол, което е, е демократична мярка. Това ще бъде и по-голяма отвореност, което ще има положителен ефект е, и ще ни позволи да разглеждаме въпросите в бюджетната и в економическата сфера и притесненията, които се изразяват от ресорните комисии по бюджет и економически и парични въпроси в тази област. Благодаря. Господин Колмел. Благодаря, господин председател. Нека първо благодаря на двамата докладчици за работата, която са извършили по принципни въпроси. Важно е, когато говорим за бюджет за еврозоната, да обърнем внимание на първата част на думата, която е много важна, а именно еврото. Еврото е единна валута. Тоест, държавите членки нямат възможност да внесат корекции, с което да компенсират економически дисбаланси. Това е един принципен проблем. Проблем присъщ на единната валута. Този проблем бе известен още в началото, след създаването й, но имаше надежда, че с течение на времето ще има възможност за корекции. Сега през 2016 година, вече в продължение на 8 години, сме в положение на криза, която отчасти се дължи и на еврото. Някои твърдят, че еврото ще доведе до едно чудесно положение, при което ще се повиши неимоверно производителността ни. Държавите не са в едно и също положение. Има различия между тях. Онези, които не желаят да се включат в общата система или не желаят да продължат, трябва да имат възможност да излязат от еврозоната. Затова и не разбирам защо говорим за бюджетен капацитет за еврозоната, без да вземем предвид всички тези моменти. Така просто няма да ни излезе сметката. Има и някои други въпроси, като например въпроса за социалните стандарти. Как да обясним на гражданите на Европейския съюз, че в една държава някои гражданите могат да се пенсионират на 58 или 60 години, а в други държави ще им се наложи да се пенсионират на 67, дори на 70 години. Възможно е да има такива различия, но въпросът е дали може да се предоставят финансови компенсации и ако може, то с какво ще се финансират. Когато говорим за създаването на бюджетен капацитет на еврозоната, всъщност въпросът се свежда до създаването на така наречения съюз на трансферите, нещо, което не е било предвидено в миналото. Разполагаме с договор от Мастри. Господин Беге с право заяви, че трябва да спазваме учредителните договори в бъдеще. Защо не спазваме договора от Мастри, който предвижда съответно 3 и 60% за дефицита и дълга? Kiitos puheenjohtaja. On hyvä huomata, että asiantuntija... Следващият оратор. Радваме се, че в експертния панел беше засегната и темата за моралния риск и до какво може да доведе злоупотребата с системата. Необходимо е да се упражнява по-строг контрол върху политиките, прилагани от държавите членки. Опитът до момента обаче не показва, че това е така. Съществуват възможности за координация, за насочване на политиките на държавите членки, за да се постави под контрол опасността от морален риск. Какво означава да се насочват политиките на Европейския съюз? В държавите членки има демократични системи, които ще станат безпредметни при осъществяването на предвидените трансфери. Относно бюджетния капацитет и как да се финансира, в работния документ се споменава използването на средствата по Европейския механизъм за стабилност. Знаем, че този механизъм обаче е кризисен механизъм и че акционерите са от економическия и паричен съюз. Същото въжи и за ЕЦБ. Говори се, че могат да се използват също и дивидендите, събирани от, получавани от ЕЦБ. Разбира се, държавите членки могат да се откажат от това да приемат тези дивиденти, които сега са насочени към тях и те да бъдат внесени в бюджета. Предлага се също структура за управление. Трябва да бъде постигнат нужния баланс. Отговорността трябва да е изяснена. Националните фондове на държавите членки ще бъдат внесени в правителствена структура управляваща структура, където ще се вземат още решения. Това може да бъде нещо като трезор за економическия и паричен съюз. Ясно е, че няма да можем да заобиколим тези проблеми, затова е необходимо да се изправим лице в лице с реалността. Аз очаквам интересни разисквания по тези въпроси. Благодаря. Аз също искам да благодаря на Реймер Бьоге и на Перванш Берес за отличната им работа. Еврозоната може би е в опасност сега. Когато беше въведена общата валута, се запитахме дали трябва економическо управление или пък някакъв регламент, който да определя какви критерии трябва да спазват държавите членки, които използват общата валута. Беше направен е, избора да се приеме регламент без да се предвиди економическо управление. Ние днес констатираме, че правилата не се спазват. Има доста Нарушение. те се появиха още в началото на 2000-та година. Няма економическо управление, няма економическа политика на еврозоната. Всяка държава членка има своя собствена економическа политика. Считам, че този доклад по собствена инициатива трябва да бъде повод Европейския парламент да се обърне към европейските граждани и да ги образова за това какво трябва да бъде направено. Бих искал е, докладчиците да бъдат смели в предложенията, които правят и да ни предложат оптималния път, който да се следва от еврозоната, за да бъде тя една оптимално действаща зона. Някои искат е, промяна в съществуващите договори. Мисля, че трябва да сме амбициозни и да предложим най-добрият път за да може да се премине от думи към действия. Не, всеки път е, ние говорим за растеж е, и за работни места, но това само води до задълбочаване е, на разочарованието и до появи на е, популистични групи. Ние трябва да решим какъв път да следваме от тук нататък и това изисква доста работа. Благодаря, Жан, за призивате към проява на амбиция. Госпожа Голард. Господин Нилс не тук ще говори от негово име и ще говоря на френски, въпреки че той не би се изказал на френски. Първо, благодаря за свършената работа. И второ, е, тази, е, този доклад е необходим, защото има твърде висока безработица и твърде нисък растеж в еврозоната. Ние не искаме да променяме институциите, не го правим, защото така ни харесва, просто има нужда. А, сега, няколко думи за понятието обществено благо бюджет, защо е необходим бюджета за, в интерес на обществените блага. Презглеждането на договорите, напомням това, въпреки че има огромно объркване, е записано в реформите за Обединеното кралство. Е, може би от правна гледна точка ще възникнат проблеми, но и има обещания за промяна в договорите. Трябва да приемем това. Ако е, Обединеното кралство напусне, това вече ще доведе до друг сценарий. Има един много важен въпрос за гражданите, а именно ясни права и задължения. Не можем повече да съществуваме в една система, в която всичко е временно. Мастрихт беше временно и това е написано в 12-ти протокол. Смятаме, че имаме една единна институционална рамка. За първи път от създаването на валутата няма има само една валута и имаме единна рамка за единна валута. Ако има няколко валути, няма смисъл от единна рамка. Всички е, ходове, е, които допускат едни, това едни да са вътре, други отвън и всеки да прави каквото иска. Всички са добре дошли в еврозоната, но това означава да си поемеш и а, задълженията и правата. Онези, които не си поемат задълженията, нямат право да участват в органите за взимане на решения. Ако не предприемем нищо, ще задълбочим една сложност. Сложност, която създава и проблеми в областта на демократичността. Бюджета на еврозоната в крайна сметка предполага и бюджет на еврозоната. Той може да бъде в рамките на този парламент, без да изключваме никого ние имаме нужда от, от а, демократичен контрол и това трябва да се прави от а, бюджета на еврозоната. госпожа Неряда. И аз искам да благодаря на докладчиците. Ако искаме да имаме общи инструменти с оглед на бъдещи кризи, ние имаме нужда от инструменти, за да продължим работа по проблеми, свързани с заедостта и работните места. Бихме искали докладчите да обмислят следните точки. Имаме нужда от правило за, правило за златни инвестиции, които да се отползват бъдещите поколения и след това тези инвестиции трябва да бъдат изключени от правилата за дефицит на пакта за стабилност и растеж. ЕИБ ЕЦБ може да финансира чрез ЕИБ проекти, чрез облигации. В момента тези възможности са силно затруднени Последното, което искам да кажа, е, че ние имаме еднократно участие, на вноска на държавите членки в Е и Б, за да се засилят инвестициите и да бъдат освободени от пакта за стабилност и растеж. Благодаря. Не виждам Фабио Демази. От крайната левица има ли друг желаещ? Не. Господин Марегал. Благодаря, господин председател. Както чухме, документът, който е представен на вниманието ни, е много цялостен. Той създава някои много положителни перспективи. Има обаче е, опасност е, да станем твърде, да изпаднем в самоуспокоение. Парламентът изпраща интелигентно послание възоснова на дефиницията за, за бюджетния капацитет за Европейския съюз. Важното в този доклад е способността за споразумение и доколко е реалистична тази способност. Ние не пледираме за утопия, но смятам, че сме способни да водим политически диалог с комисията и съвета. Еврозоната и Европейския съюз са две понятия, които ще продължат да съществуват едно до друго и в бъдеще. Бюджетен капацитет означава стабили, стабилизация, контрациклична политика означава и инвестиции – означава преразпределение и политика за и услуги от общ интерес. Можем да го дефинираме по различен начин, като промяна. И трябва да видим как да преминем към механизъм за отговорно прехвърляне на отговорности между държавите членки и Европейския съюз. Можем да започнем с, интелигентна, с интелигентни промени. Имаме нужда от симетрични инструменти а, за прекомерният а, излишък – който да получава същото внимание, както и прекомерния дефицит. Само за една секунда. Европейския механизъм за стабилност е, трябва да бъде основата за фонд за инвестиции в контрациклични политики. Господин Ейкхаут, благодаря господин председател, благодаря на докладчиците за двата работни документа. Там се задават е, правилните въпроси. Сега е време за правилни отговори. Тази дискусия е много важна, както казаха и други преди мен. Знаем, че на парламента не винаги се гледа като на убедителна и надежна институция. Често гледа нас като на институция, която винаги иска още пари и още Европа. Нека трябва да кажем ясно защо правим това, защо настояваме за фискален капацитет. То е за да се смекчат шоковете. Съгласен съм с Пол Танк, че в наименованието трябва да кажем, че ще обсъждаме инструмент не от любов към инструментите, а защото има проблем в еврозоната. И имаме нужда от предишни инструменти. В предишната криза видяхме, че тя имахме нужда от спешни мерки, които бяха подложени на сериозна критика. Просто бяхме критикувани, защото нямахме достатъчно инструменти. Ето това се опитваме да коригираме. По съдържанието за нас е много важно да има автоматичен стабилизатор. Не сме съгласни с създаването, с предвиждането на различни условия и обвързаности. Много е важно да има автоматичен характер, да няма политическа дискусия. Да, ако искаме политическа дискусия, няма проблем, нека да я обсъждаме, Сметната палата също говори за необходимостта от усъвършенстване на инструментите, но нека да не налагаме тази дискусия върху другата, която е свързана с потребността от автоматични стабилизатори. Още нещо, което е много важно, господин председател, моралната, моралния риск, трябва да покажем ясно, че когато че ако бяхме създали такъв инструмент в началото на еврозоната, Германия щеше да спечели от такъв автоматичен стабилизатор и може би щяхме да предотвратим балона в Испания. Трябва да кажем ясно, че този стабилизатор не е прехвърляне на средства от севера на, ю, от севера на юга, а, а ще помогне и щеше да помогне на редица страни в кризата. Благодаря, Марко Занин. Благодари и аз благодаря на двамата са докладчици е, за съвестната им работа. За съжаление, тази дискусия е още един а, безуспешен опит да се съживи пациента, който вече е мъртъв. Еврозоната е проект, който от економическа и политическа гледна точка е неустойчив. И дискусията за бюджета на еврозоната потвърждава това. Има доста несъответствия в документа между онова, има несъответствие между онова, което е необходимо, за да стане устойчива еврозоната и онова, което е политически приемливо. Роберт Мундо казва, че за да има функционираща система, са необходими определени инструменти, а сега не е така. Ето, тук идват и несъответствията. В подготвените документи се говори за създаването на инструмент, който да не е еднопосочен инструмент за прехвърляне. За съжаление, именно от това има нужда, за да функционира еврозоната, т.е. инструмент за постоянни а, трансфери от страните, от страните кредитори към страните длъжници. Е, обвързаност на бюджета на еврозоната с структурни реформи и институционализация на тройката. Е, тук възниква проблема за демократичната отчетност и отговорност. Ситуацията е политически неустойчива. Ето това е сериозният проблем. Пред няколко седмици организирахме едно изслушване и там професор ни обясни, че за да стане този инструмент ефективен страна като Германия, трябва да приеме да прехвърли няколко стотин милиарда евро към периферията. И обръщам се към германските колеги. Как ще обясните на гражданите си, че за да се запази стабилността на еврозоната, трябва всяка година да прехвърляте 200-300 милиарда на страните длъжници, господин Вали. Освен моя колега, не чух никой да говори сериозно за истинския проблем на еврозоната, което е, е единствената валута, няма да стане валута на 28 държави членки. Това е валута, която доведе само от шокове, сътресения и дисбаланси. Страни, които имат излишък, трябва да плащат, за да подпомагат на страни, които имат е, търговски дисбаланси. И имаме политически а, е, проблем бюджет с обвързаност и условия ще доведе до допълнителна катастрофа. Видяхме какво стана с условията. Те въжат за някои страни, но не за други. Едни ги спазват, други не. И не знам защо се предлага тази система да, като функционираща. Друг проблем – никой не говори за това, че се взима решение за създаване на нова рамка. Има доклад а, на петимата председатели, но никой не е попитал какво хората какво мислят. И така, специалисти казват, а, си говорят, а, но никой не пита гражданите. Това е сериозен проблем при преразглеждането на договорите, тъй като се говори за това, трябва да се включи една клауза, предвиждаща възможността една страна, която решава възоснова на демократичен референдум да излезе от еврото, да има възможност за такъв опт-аут. И може би тази страна трябва да има възможност да си следва своя политика. Ние смятаме, че е важно да се предвиди тази възможност за правителство, което демократично а, решава да вземе такова, а, да предприеме такъв път. Председателят. Не виждам колегата от Европа за на нациите и свобода. Никой от двамата не е тук, затова преминаваме към спонтанните изказвания. Първият е господин Левандовски. Благодаря на нашите докладчици за честността, която проявяват в документите. Там не изразяват просто желания, а правят реалистичен анализ на положението така както се е създало в течение на годините. За съжаление, преобладава междуправителствената логика в мерките за спасяване на еврото. Групата Монти е предпазлива. В Европа не се възприема идеята и за въвеждането на допълнителни данъци. Европейският механизъм за стабилност предоставя кредити за справянето с кризата. Фондът за стратегически инвестиции стимулира пък инвестициите. Макроекономическата стабилност и структурните реформи се финансират по друга линия и така нататък. Тоест вече съществуват редица механизми, с които не бива да има припокриване. Няколко думи за страните извън еврозоната, които са задължени да се присъединят, така както е закрепено в присъединителните им договори. трябва да се запитаме дали искаме един по-федералистичен модел или нови данъци, когато говорим за създаването на фиск за еврозоната. Ако този фиск ще неутрализира сътресения, то мисля, че ще следваме федералистичния модел – но държавите извън еврозоната няма да са съгласни, ако става дума за фонд за извънредни разходи, който ще се финансира от бюджетите на всички 28 държави членки. Благодаря, госпожа Хюбнер. Благодаря. Не можем да отделим дебатите за бюджетния капацитет за еврозоната от дискусията за задълбочаването на фискалната интеграция в економическия и паричен съюз, както и от въпроса за реформирането на структурите на управление. Вече направихме немалко, за да подготвим създаването на един същински бюджетен капацитет засилихме фискалната дисциплина, въведохме общи фискални правила, създадохме силни механизми за финансово подпомагане, Постигнахме, според мен, и напредък в областта на бюджетната координация. Можем да направим и повече. Отчетохме факта, че сближаването изисква много по-малки по размер инвестиции в сравнение с преди 15-20 години, когато бе очреден Кохезионният фонд. Няколко думи за финансирането. Доколкото разбирам, ако надхвърлим рамките на разпоредбите си за бюджета, то ще нарушим принципите на бюджета на Европейския съюз. За това и ще се стигне до междуправителствени споразумения. Затова може би е по-добре да спазим принципа за единството на бюджета. Според мен подходът ни трябва да се основава на стимулите, а не на санкциите. Ален Ламасур. Благодаря, господин председател. Поздравления за съдокладчиците. Считам, че работата ще е полезна, ако слезем на земята, да спрем да мечтаем и да разсеем всякакви двусмислия, свързани с бюджет за еврозоната. Има сериозни политически проблеми, които изпитваме в държавите членки за финансирането на политиките на Европейския съюз. Няма да изчезнат те с магическа пръчица, чрез създаването на такъв капацитет за еврозоната. Не можем да оправдаем наличието на средства за финансиране на политики само за еврозоната и извън тези за останалите държави е, членки. По същия начин аз не виждам по какъв начин политическите трудности, свързани с нормалния бюджет, е, ще бъдат избегнати при един бюджет за еврозоната. Дали ще има повече правомощия за министрите на финансите и тези, които отговарят за бюджета. Също не знае как държавите членки, които системно се противопоставят на бюджетна солидарност, за да се помогне на държавите от еврозоната, които изпитват затруднения, ще искат да се създадат нови собствени ресурси за тази цел. Спецификите на еврозоната изискват монетарна и финансова солидарност вътре в еврозоната. Това преминава през механизма за стабилност, така както каза и Белгия, чрез фонда за преструктуриране на банките и фонд за гарантиране на влоговете, специфични за еврозоната. Останалото приоритетите на бюджета са твърде а, различни Имаме проблеми с финансирането на миграционната криза, също поемането на ангажименти на конференцията по климата в Париж, също финансирането на инвестиционния план на Юнкер. Така че не можем да оправдаем някои държави членки да налагат строги изисквания за економии на останалите държави членки. Благодаря, Алфред Санд. Благодаря, господин председател. Според мен има проблем с този текст. И то е, че в него не се отделя внимание на политическите исторически концепции, които трябва да бъдат взети предвид. Не бива да залагаме само на технократския подход. Той може да е интересен сам по себе си, но в този момент трябва да направим анализ, политически анализ на бъдещето на еврозоната, както и структурен такъв. Ако възприемем технократския подход, то ще правим малки стъпки, които в един момент трябва да бъдат консолидирани. Но ще ни липсва обща политическа стратегия, а именно това – е необходимо в рамките на отделните мандати в еврозоната. Необходим ни е всъщност федерализъм, въпреки че не използваме това определение. Би било погрешно обаче да тръгнем по пътя на федерализма, ако нямаме пълна политическа подкрепа. Технократският подход не може да бъде приложен в условията на действащите по настоящем структури. Европейският парламент няма да може да се ползва с легитимност. Това показват и резултатите от настоящите референдуми. Няма политическо-економическо и структурно равновесие в еврозоната. И ако не решим този проблем на политическо ниво, на ниво на економическите политики, то гражданите няма да ни вярват. Според мен, трябва да поговорим и за въпроси, по въпроси като подобаващата възвръщаемост. Защо да не обсъдим този въпрос? Трябва да го обсъдим, според мен. Защото в момента еврозоната функционира като един паричен съюз, който не е идеален и ще е все по-малко идеален с течение на времето. Сама по себе си идеята за бюджетен капацитет за еврозоната е добра, но няма политически аргументи в нейна подкрепа. Благодаря, господин Новаков. Благодаря, господин председател. Не съм лекар, но чух днес, че еврото е болест. Не съм съгласен с това. Според мен еврото е лекарство. Да, понякога то е горчив хап, но мисля, че е единственото решение. Някои изказаха критика, казаха, че е погрешно, че не бива по-богатите страни да превеждат средства на по-бедните. Но в това всъщност се състои кохезионната политика, която е един от основните стълбове на Съюза. Ако няма съгласие по тези принципи, то ще се стигне до ожесточени дебати за принципни положения в Европейския съюз. Нито една национална валута това число и италианската лира, не би могла да се сравни с други силни световни валути, като щатския долар. Затова, според мен, бъдещето е в еврото. Да, трябва да решим немалко проблеми. Според мен, проблемът на Гърция, онова, което стана там, трябва да ни послужи за жълт картон, за предупреждение, че трябва да се спазим с всички слабости на, обща, на единната валута. Може би трябва да създадем пълнокръвен банков съюз, но не бива да вменяваме допълнителна тежест например економическа такава. Трябва да видим къде са пробойните в системата и да се справим с тях. Не бива обаче да се отказваме от пациента само защото има температура. Thank you, Благодаря, Естер Деланге. Благодаря, господин председател. Вече бе казано не малко. Економическият и паричен съюз в никакъв случай не е идеален. Затова трябва да обмислим възможностите за неговото подсилване. Постигнатите до момента резултати никак не са добри. Мога да ви дам за пример пакта за стабилност и растеж, както и всички ангажименти и решения за реформи, по които не постигнахме никакви резултати, като например препоръките по страни. Ако тръгнем по пътя на създаването на нова структура, то може да не постигнем нищо, като се имат предвид провалите ни от миналото. Не би ли трябвало да покажем, че заслужаваме гласуваното ни доверие? Не би ли трябвало да се придържаме към договорите си, към постигнатите споразумения? Разбира се, Основната отговорност носят държавите членки, но и ние трябва ясно да заявим, че ни е необходима стабилна основа. В миналото допускахме, че тази стабилна основа има своите структурни дефекти. Изненадващо, но факт. Съгласна съм с Пол Танг, който каза, че първо трябва да се реформира из основи бюджетът на Европейския съюз. От тук трябва да започнем трябва да вземем за отправна точка действащата рамка. Структурните и кохезионни фондове имаха първоначално за цел да подготвят държавите членки за присъединяването им към еврозоната. Те могат да са много по-ефикасни, ако бъдат обвързани с економическите политики в еврозоната, с препоръките по страни. Ален Ламасур с право е загрижен за това, че може да изразходим целия бюджет само за тези економически мерки, но ще работим не само по економическите въпроси, ще работим и по въпросите на миграцията и на устойчивостта. В сферата на економиката, нека помислим за заделянето на бюджетни средства за економиката, които да са по-обвързани с структурни реформи. Така ще покажем, че можем да насочваме политиката в Европа. Ще покажем какво не можем да приемем в економическата политика. Мисля, че ако направим това, ще постигнем напредък. Всички останали идеи, които се излагат в момента, няма да просъществуват, тъй като няма да са поставени на стабилна основа. Благодаря. Имаше оживени дискусии. Сега можем да изслушаме становището на докладчиците, разбира се, ако желаят да вземат думата. Господин Бьоге, благодаря господин председател. Благодаря ви за изказаните гледни точки. Разбира се, диапазонът на политическите позиции е също толкова широк, колкото широк е и диапазонът на мненията в научните среди. Нека ви припомня нещо от време, когато някои от изказалите се днес още не са били родени, може би. Когато започнах да се интересувам от европейска политика, малко преди да постъпя в университета и малко след това, през 60-те, 70-те години, бях свидетел на големи сътресения в областта на економиката и на валутата беше постигнат крехък напредък в областта на економическото сътрудничество, който тогава бе поставен на карта. Бе изготвен докладът Вернер. Той наред с други инициативи се вписа в общия процес на действия за стабилност. Някои от вас казаха, че трябва да премахнем еврото и така ще решим всички проблеми но не мисля, че така ще изпълним задълженията си към гражданите, тъй като живеем в едно глобално село. Независимо от това дали съм от Германия или от Малта, няма да мога да се справя с настоящите предизвикателства, ако не работя заедно с останалите. Господин Пол Танк справо заяви, че е много важен въпросът за заглавието на документа. Още в заглавието трябва ясно да заявим, че не става дума за поредния инструмент, а за целенасочени действия и за устойчиво стабилизиране на еврозоната. Оттам нататък вече ще мислим за отделните инструменти. Естер Деланге също е напълно права. Трябва да направим анализ на действащата система, както и на пропуските си от миналото. Трябва да поставим действията си на стабилна основа. Възоснова на този ясен анализ, който трябва да предприемем, ще трябва първо да очертаем действия в краткосрочен план, така че да покажем, че сме си извлекли необходимите полки и че искаме да постигнем резултати. Едновременно с това не бива да забравяме, че са необходими и по-нататъчни енергични действия. Госпожа Голар също бе права с онова, което каза за правата и задълженията. Те също трябва да излязат на преден план, ако искаме да се ползваме с доверие. Нека ви припомня нещо, което казах в началото и което може би е спорно. Всички вие знаете, че се обявявам за единството на бюджета и за общностния подход и че се опасявам, че тези че принципът на единството на бюджета в момента се подкопава, тъй като се учредяват фондове извън бюджета. Освен това, не се включва в процеса и парламентът. Когато говорим за създаването на Европейски валутен фонд, ако погледнем как се финансират към момента 440 милиарда, и като вземем предвид, че създаването на бъдещи бюджетни капацитети трябва да е обвързано с конкретни цели, то ще видим, че това няма да е възможно без участието в процеса на вземане на решения на националните парламенти. Вече са постановени съдебни решения, които не можем да пренебрегнем. Имам предвид една конкретна държава. И не искам да се провалим, защото не сме взели предвид всичко това. По въпроса за формата на сътрудничество, която ще изберем трябва да се отчете парламентарният елемент, както на национално, така и на общо европейско равнище. В рамките на целия този процес участието на националните парламенти е, меко казано, доста ограничено. Мисля, че на Европейския парламент, като на единствената пряко избрана европейска институция, въпреки недостатъците му, се пада задачата да отговори на въпроса за това как да постигнем устойчиво стабилизиране. Но в случая не бива да се конкурираме с националните парламенти. Трябва да професионализираме работата си и да си взаимодействаме с тях. Не говоря за създаването на нови институции. Трябва да намерим някакво междинно решение. Но ако не вземем предвид националните правомощия при разпределянето на ресурсите, при съвместното вземане на решения, при контрола и отчетността, няма да постигнем целта си. Госпожа Хюбнер каза, че трябва в по-голяма степен да заложим на стимулите за сметка на санкциите. Винаги съм бил за стимулирането. Винаги съм бил за личната ангажираност. Единствено онзи, който проявява лична ангажираност, лично поема отговорност, може да се ползва от солидарността. Това не изключва възможността от санкции. Ако няма санкции, ще има повсеместни пропуски. Имам предвид не отделни държави, имам предвид и други структури, като градове или федерални провинции. Затова и трябва да приложим степенуван подход. Не бива да залагаме само на едно. Основните принципи, които са очертани в доклада на петимата председатели, трябва да бъдат поставени на едно ниво. Комисията, когато излиза със свои предложения, трябва да внимава за правилната последователност на действията си. Не бива да дразни държавите членки. но трябва и не бива да прибързва, когато укорява държави членки, които не са си изпълнили задълженията. Това много ни пречи при работата ни. Госпожа Берес. Благодаря. Аз също ще се опитам да повторя това, което вече беше казано като искам да се спра на пет основни неща. Първо, какво е основното послание, което трябва да носи този доклад? Председателя Артуи каза, че трябва да се обърнем към европейските граждани. Разбира се, че това трябва да е така. Но считам, че това послание трябва да бъде отправено ясно и към съвета, тъй като знаем, че всички инициативи, Говори се за академичните постижения и прочие. Обсъжда се дали трябва да има бюджет за еврозоната. Дори Алан Ламасур постави под въпрос необходимостта от такъв специфичен бюджет за еврозоната. Затова трябва да се обмисли какво трябва да се направи. Всичко, което е събрано до момента, Докладите на четиримата, после на петимата председатели показват, че трябва да вървим напред и парламента трябва да даде сигнал не само към държавните и правителствени глави, но и към министрите на финансите. Въпросът също опира и до това, дали а, трябва да се споменава моралния риск и как да стане това. Действително има някои неща, които ще изискват промени в договорите. В Европейския парламент се работи по докладите Брок Бесо, Веркоштадт. Ние трябва също да се поставим въпроса за това как действа економическия и паричен съюз и как може да се оптимизира неговата работа за да се избегне задълбочаване на безработицата и други проблеми. Както предлага Алфред Санг, да се умисли някаква форма на федерализъм. Колегата Бас също израви безпокойство за това, че непрекъснато се правят неща на парче, които ни ни позволяват да приемем необходимите инструменти дискусията такава каквато е към момента, ще даде известно изясняване на нещата. Разбира се, трябва да сме пределно ясни по отношение на бюджета за еврозоната. Що се отнася до въпроса за моралния риск, ще повторя това, което беше казано по време на изслушването че това е изключително важен въпрос, но не трябва да е повод за бездействие. Понякога оставаме с впечатлението, е, че се вади като джокер, за да се наложи вето на всякакви предложения. Това не бива да се допуска. На трето място искам да кажа, че е необходимо да се отговорим на въпросите дали са необходими такива публични инвестиции. Когато започна функционирането на еврозоната, имаше някои специфични економически аспекти, които наблюдавахме в еврозоната. Намаляване на автоматичните стабилизатори. Има също разминавания в растежа на економиките. Също имаше някои аспекти, свързани с е, инвестициите в сравнение с тези за останали Европейски съюз. Това са все специфики на еврозоната. Тук е, сме изправени пред затруднение и трябва да задълбочим дебата за публичните благ... Е, обществените блага. дали железопътните връзки между Лисабон и Берлин и Париж и Берлин са нещо специфично само за еврозоната. Аз не считам, че това е така. Но тъй като има разлика между функционирането, правилата за функциониране на еврозоната в макроекономически план и това, което се счита за специфични блага когато се говори за инвестиции. На следващо място за бюджета. Позицията на парламента винаги е била Европейския механизъм за стабилност да бъде в рамките на прилагането на общностния метод. Не можем да имаме механизъм за стабилност на еврозоната, който да е затворен в многогодишната финансова рамка ни трябва да се държи а, сметка за асиметричните шокове. Нещо, което споделям е това, което беше казано от Бълге за ангажирането на националните парламенти. Тук а, трябва да сме много настоятелни и бдителни. Благодаря ви. Мисля, че това беше много важна дискусия. Имаше постигнат напредък, бяха изразени различни мнения, но се забеляза също и доста сближаване на позициите. Ние трябва да говорим по-скоро за функция, отколкото за инструмент. Отбелязаха се различни функции, свързани с факта, че се споделя обща валута, да няма дублиране с функциите в по-широк план на Съюза. Говорим за инструмент за еврозоната в случая, но както и е в случая с Банковия съюз, той може да е отворен за участие и за държавите извън еврозоната. Възможно е да има специфичен инструмент, но това трябва да бъде в бюджетната рамка и еврорамката. и трябва да се види как можем да имаме един многопластов съюз при сега съществуващата обща правна рамка. Без да навлизам в повече подробности, дали да се наблегне на санкциите или на стимулите, при всички случаи считам, че това трябва да е свързано с подобряване на управлението. Виждам доста сходства в мненията и считам, че сме в състояние да навлезем по-конкретно по отделните въпроси, които бяха очертани от съдокладчиците. Въпроси, на които трябва да дадем отговори. Жан, искаш ли да кажеш нещо? Радвам се, че водим тази дискусия. Тя беше много обогатяваща. Мисля, че разсехме някои съмнения. Ние искаме да се противопоставят държавите от еврозоната и тези извън нея. Когато има затруднения в еврозоната и когато трябва взаимно да се поеме дълга на дадени държави тогава не всички 28 или 25 държави трябва да участват, а само тези, които са от еврозоната. Трябва също да асоциираме в нашата дейност националните парламенти. Европейския механизъм за стабилност е нещо като прекурсор за бюджет на еврозоната, тъй като той покрива прекомерния дълг на някои държави от еврозоната. Относно заглавието на този доклад по собствена инициатива, трудно е да се избере какво да е заглавието, но това ще се изясни по време на работата. Благодаря ви. Можем да приключим съвместното заседание на комисиите по бюджет и економически и парични въпроси. Връщаме се към редовното заседание на економическата комисия. Само две минути, за да може онези, които напускат залата, да го направят.